Сега давам думата за едноминутните изказвания. Първо госпожа Клюни. Заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Още веднъж искам да сръторча върху околната среда в океаните и е, нуждата от подкрепа. Смятаме, че трябва всички да го направим в полза от, от, за нашите общности и мисля, че и комисарът ще е съгласен с мен, като знае, че и миналата година вече говорих за потенциала на синята економика и е, видяхме много силни цифри на економическия стеж в Ирландия в тази област. Това е един от ключовите сектори на националната економика и най-вероятно ще продължим все така до 2024 и 75 милиона евро бяха влети обратно от този сектор в економиката. Той засяга и риболова, и енергетиката, научно-развойната дейност и знам, че комисарият насърчава този сектор, така наречената синя економика. Надявам се да продължи все така във всички региони. Благодаря. Next one, Mr. Negrescu. Господин Негреско е следващият оратор. Е, благодаря, е, госпожо председател. Е, Панамската афера показва, че никъде няма контролни механизми в света. Страдат малките предприятия, страдат гражданите, докато богатите и власт имащите винаги намират начини да избягат от данъчно облагане, от законодателство. Необходим му е, е, е да си дадем сметка, че в крайна сметка сумите се дължат на, е, на общите разходи на здравеопазването в Румъния. Е, е, необходими са механизми, е, които да предотвратят подобни действия в бъдеще. Нямаме конкретни предложения до момента, но знаем, че много хора страдат. Благодаря ви. Господин, господин Шешел, който е военен престъпник, военнопрестъпник в Сърбия беше освободен от съда в Хага. Той бе извършил много военни престъпления по време на войната в бивша Югославия. Съдът а, стигна до а, заключението, че има много политически аспекти. Всеки, който познава а, случилото се в бивша Югославия през 90 90-те години знае, че голяма Сърбия не можеше да бъде създадена, ако не бяха, не бяха извършени тези е, военни престъпления и тези престъпления. Това е, е пречка за помирението в страната и, и, и същевременно подронва авторитета на Международния трибунал и това ще има и лоши последици за стабилността и в целия свят. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. На 26 април ще се чества годишнина от катастрофата в Чернобил. Знаете, че и а, в Естония много тежки са последиците. А, те са, бяха много тежки, много проблеми с рак и други, които засегнаха цялото население. След като Естония придоби независимост, на тези работници, които участваха в разчистването от Чернобил, те не получиха никакви а, компенсации, защото им се каза, че трябва само да сте доказано репресирани. И а, заключение не получават нищо. Това засяга почти всички от етническите мълцинства. Това е дискриминация. Такава недиректна дискриминация на тези хора, които са пострадали от Чернобил, трябва да бъде примахната. А сега госпожа Алпиола Гучма. Благодаря ви. 36 е, милиона евро са отпуснати е, в рамките на е, европейски програми на съпругата на комисара, на един от нашите комисари. И това е, така да се каже, семейството, което е получило невероятно много. На второ място се нарежда по насърчаване. Госпожа Намияке дама се споменава и в списъците на панамските офшорки. Така че ми се струва, че трябва да се предприемат някакви мерки. Благодаря, госпожо председател. На 10 декември 1991 година населението на Народния Карабах гласува за своята независимост. Този обаче демократичен процес а, беше пред, прекратен, предотвратен благодарение на военни действия е, Азербайджан от, от тогава насам не иска да създаде механизъм е, за установяване на мир и, и за прекратяване на военните действия. Същевременно Нагорни Карабах раз, разполага с е, всички инструменти е, за демократично управление и настояваме да има представители на Нагорния Карабах в е, Минския процеса от е, Минск за да може в последствие да, да бъде създадена независима държава. Господин Педичини. президенте. Благодаря, госпожо председател. Тук съм, за да ви кажа, че е, благодарение на италианската магистратура отново имаме скандал, свързан с е, отпадъци от петролната индустрия. Има много хора, които участват, дори някои министри. Е, Имаше една инсталация Технопарк, която трябваше да спазва европейските директиви, а не беше случая. Също през 2015 година поисках допълнителна информация по подобни инициативи, както и за някои петролни кладенци, където за пети път имаше инциденти. Също говорихме и за кантароса, а след това и за замърсяването с тежки метали в водоносните области. И над 20 такива а, участия имам и а, над 20 случая са споменати. Не знам какво правят европейските институции. По никакъв начин не защитават гражданите на Европа. Господин Первичиус. Поркесио. Коригирам се, господин Бургесио. Да, благодаря, госпожо председател. Трябва да ви запозная с едно много тежко е, нарушение е, от страна на парламента. В рамките на, едно, е, на една процедура е, за е, изказване, за изразяване на мнение. Да, бе разпространен е, нещо като въпросник, но е, въпреки всичко е, имаше, е, така да се каже, забрана да се използва е, въпросника и по този начин да се споделят е, мнения по различни е, теми. Е, в крайна сметка става дума за е, е, едно свободно волеизявление. Е, Съдът би трябвало всъщност да защитава правата и прерогативите на Европейския парламент. Председателят Шулц също се изказа в този дух, така че трябва да реагираме срещу правораздавателната практика на съда в това отношение. Благодаря, госпожо Препел. Горина Крето, която е член на, на коми, комисията а, Юнкер, че прекарва много време в своята страна, прави и превръща официалните посещения в частни посещения, не ходи на работа Очевидно комисията иска да скрие подобно поведение, но на политически журналисти от а, моята страна публикуваха и една брошура, която тя е издала с а, европейски пари. А, е, е, в което си прави самореклама. Просто това е, е култ на личността, за която господин Челшеско можеше само да и завижда. Е, чакаме да видим дали господин Юнкер ще, ще, ще продължава да се съгласява да обществени средства да се използват за лични цели. Господин Фернандо. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да а, напомня а, за а, един пожарникар, който се загина този уикенд, борейки се с пожара в града Овиедо. И искам да изпратя съболезнования към семейството му. Но днес нека да се спра на нещо друго, а именно Астурия и проблемите в млечния сектор. Много семейства са засегнати виждат края на техният поминък заради, ясните, заради липсата на ясни мерки от страна на Европейския съюз. Не могат да се гарантират никакви разумни цени. Говорим за мерки и пазарни мерки, които всъщност слагат края на качествените продукти и тласкат всички към един дъмпинг. А, млякото от Астурия трябва да има бъдеще за цялата общност и за а, фермерите там. А сега госпожа Фотуга. Фотуга. Политици моего региона от od lat пред не... Благодаря ви. В моя регион се чувства неоимпериалистичната политика на Русия ние сме изправени пред една много е, неприятна е, пропагандна кампания в резултат на е, проведения в Нидерландия референдум. Би трябвало а, да се възползваме от средствата а, по линия на общата политика а, за сигурност и общата външна политика, за да защитим моя регион срещу а, набезите на Русия. Благодаря, господин Селимович, следващия оратор. Босния сърбийски лидер Радован Караджич, дъмс в Трибунален. Благодаря. Радван Караджи беше осъден за престъпление срещу а, човечеството. Това е а, в рамките на един процес на помирение. Няколко дни по-късно Владислав Сеселич беше освободен от същия този съд. Оправдан. А, беше доказано, че той също е извършвал подобни престъпления – Ясно е, че се забравят престъпленията, които са направени, но не е само моралният аспект на нещата. Ако един съд не е способен да се произнесе независимо, нека ние да го направим. Да се оправдае ССЛ, това ще има големи и тежки последици върху изграждането на Европейския съюз. Ние трябва да заложим на разширяването и на консолидирането, така че да се създаде този морал, който Европ... Европейския зад не е направил. Благодаря. А сега господин Бенито Зинуага. Госпожо председател, миналата седмица в Европейският парламент а, ни посетиха граждани от Ескесаванте, всички уне хора, които, които живеят в а, близост до химически предприятия до Петронол и Репсол, които потъпкват всички правила и всички е, екологични норми и критерии. Едното предприятие е в е, на, е, морето, другото на крайбрежието. В последствие сме свидетели на, на много по-голяма заболеваемост от рак и други болести. Всички онези, които трябваше да защитат гражданите, бяха подкупени и общините като че ли предпо, пред, пред, предпочета, предпочетаха парите пред здравето на гражданите. Ние е, призоваваме Европейският съюз да е, предупреди че това е опасно за здравото и подобни явления вече да, да не могат да се случват в Европейския съюз, нито в Испания. Господин Скралеч, благодаря, госпожа председател. Аз съм от Харватия, сравнително нова държава, член на Европейския съюз, най-новата всъщност. И е, е, би трябвало да се предприемат някои специални е, мерки, за да защитим най-уязвимите слоеве от населението, за да м- попречим е, на, на опасността тези хора да изпаднат в бедност. Е, по отношение на е, Харватия, действително е, е безотговорно да се въвеждат разпоредби, е, съгласно е, директива на Европейския съюз, която е, задължава гражданите да инсталират, да монтират електромери и топломери за свързване с отоплителната система. Е, това не е по силите на по-бедните е, граждани в нашето общество. Смятам, че това е незаконно е, и комисията би трябвало да защити всички граждани в Европейския съюз и да въведе преходни периоди. Господин Мах, микрофон за оратора. Дами и панове, доволте, абих вас сезнамил... Госпожи и господа, позволете ми да ви кажа какво мислят много от гражданите в Чешката република за споразумението Европейски съюз Турция. В парламента вече имаше дискусии и се прие една резолюция срещу задължителното разпределяне на мигранти между държавите членки. Чешките парламентаристи се обявяват просто против е, най-новите решения в това отношение. И не дайте да мислите, че това е недемократично избран парламент. му обратното. Аз мятам, че комисията в крайна сметка съвсем съзнателно е, сключи това споразумение с Турция. Точно понеже е, желаеше всъщност да заобоколи е, демократично избраните парламенти на държавите членки е, а, а смятам, че националните парламенти би трябвало да имат възможност да участват в много по-голяма степен във всички тези решения, защото те се отнасят до гражданите. Господин Лебретон, благодаря. На 6 април холандците решиха с референдум да отхвърлят споразумението за асоцииране с Украина. Украина беше само претекст. Истинската цел на, на близо 500 жители, които искаха тази, този референдум, е всъщност да лишат Европейския съюз от всякакви други действия. Ние сме изправени и пред скандалите с LuxLeaks, с Жан-Клод Юнкер, Panama Papers, за Канете и иммигрантската криза но като че ли не успяваме да разберем посланието на тия 64% гласували. Навсякъде държавите са задушени от бюрократични, технократични връзки. И сега последната ни измишлячина е свръхагенцията Frontex. И какво правим? Чакаме Брексит на 23 юни и напредъка на Марин Люпен във Франция. А сега госпожа Магинес. You, Благодаря, госпожо председател. Не, не, не за пръв път взимам думата по въпросите на търговията и по-специално споразумението за търговия с Меркосур. Знаете, че в Люксембург днес стана дума по времето на съвета на министрите на селското стъпанство. 23 страни са загрижени. Особено когато става, когато става дума за чувствителни продукти, като свинското месо, но същото въжи и за а, птиците. А, дали дали комисията иска да, да отвори вратите за вноса на говеждо и да създаде наистина проблеми на европейските фермери. Знаете, че тази сутрин беше повдигнат въпроса и аз искам да добавя моя глас и на всички колеги за това. Е, много ви моля, не, е, не, не, не, разпрода, не, не разпродавите и нарушете сълскостопанския сектор, господин. Господин Шани има думата. Благодаря, госпожо председател. Отдавна е, говорим за това е, дали държавите членки би трябвало да могат да продават гражданство или не. Е, и при какви условия биха могли да предоставят е, национално гражданство. И когато повдигаме този въпрос, то е защото гражданството в една държава член, е, макар и национално гражданство, е всъщност и европейско гражданство е, не трябва да се справим с тези въпроси, защото е, в крайна сметка много често става дума за привличане на инвеститори, които се опитват някакси да се издействат по-благоприятни е, условия за действия, да избягват е, данъчно облагане, да укриват приходи. Ето, в никакъв случай не би трябвало да допускаме една подобна практика, която води до увеличаване на прането на пари, до избягване на данъци, до данъчно укривателство. Защо се използват такива схеми и защо гражданите на Европейския съюз пък внасят в данъчни обежища своите средства? Пак по същите причини не смятаме ли, че в крайна сметка това избягване на данъци е също част от тези непремислени действия, които могат да засилят тероризма в Европа? Благодаря ви, господин Юрик. Pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie, jeżeli... Благодаря. Дами и господа, Когато говорим за общото наследство на Европа, тук текста за мен е с две значения. Казва се не само, че това е декоративен текст. Трябва да, забра... да не забравяме и 1500-та годишнина от християнството в Полша. Жалко е, че нямаше никаква реч от страна на председателя на парламента по този повод. Преди 50 години в това събитие беше ключов елемент в свободата на Полша, както и другите нации. А, и въобще това беше събитие, което показваше, че е, културното християнско наследство не е само наше, но и основа на нашата свобода и се надяваме за бъдеще нещата да са такива. Благодаря. La crisis de los refugiados está haciendo saltar las costuras de esta Unión Europea. Благодаря, госпожо председател. констатираме, че Европейският съюз просто не е в състояние да приеме стотици хиляди души. И всички тези е, е, средства, които използваме за спасяване на хората, за е, защита на границите, НАТО участва, Фронтекс, на практика е, водят до репресии. Е, Непрекъснато допускаме грешки. Е, само дето не можем да се справим с е, терора и с изтезанията. Е, ние ги изтласкваме извън Европа, доколкото е възможно. Трябва да имаме предвид Женевската конвенция за беженците. Можем ли да наречем Турция сигурна страна, след като тя преследва интелектуалците за това, че са си отворили устата. Не, в никакъв случай не бива да допускаме подобни действия и да правим грешки. Следващият оратор на 17 март преди една година се прие декларацията за насърчаване на гражданството и за общите ценности. Това е Парижката декларация. Една декларация, която всъщност се обявява срещу убийствата, срещу е, терористичната заплаха. Но една година след Парижката декларация установяваме, че е, ситуацията в никакъв случай не се е подобрила, по-скоро обратното. Терористичните нападения продължават. Необходима е, е повече последователна дейност по отношение на интегрирането на младите хора в нашите общества. До този момент не успяваме да постигнем е, интеграция. Необходима ми са съответните е, образователни програми. Необходимо е да има повече часове. Е, които да приобщават е, младите хора към нашата култура и европейските ценности. Благодаря ви. Господин Танацеско. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, вирус Зика е международна заплаха за всички. Оказа, оказа се, че може да, да, да, да да предизвиква микроцефалия и други, други неврологични е, проблеми и заболявания на мозъка, много повече отколкото предполагахме. За това е необходимо да се вземат мерки за ограничаване разпространението на вируса и да се да се задълбочи научното, научните изследвания, които да спомогнат за премахване на вируса. Необходимо е също така да има вакцини за е, бременните жени. В някои европейски страни вече са открити случаи на зика, така че ние всички сме заплашени. Може да има пандемия, така че трябва да бъдем готови. Медицинския персонал трябва да бъде обучен и трябва да предвидиме всички рискове. Господин Джамбаски. Благодаря ви, госпожо председателстващ уважаеми колеги! бих искал да ви обърна внимание върху пълзящата ислямизация в циганските махали в българия като тази в пазарджик например която представлява сериозна опасност за националната ни сигурност и за националната сигурност на останалите държави членки на европейския съюз. резултатът от тези процеси видяхме наскоро в париж и брюксел. тази радикализация и ислямизация се организира и провежда от властта в република турция която продължава своята агресия и инвазия на територията на република българя посредством формирането и на нова протурска ислямистка политическа организация и партия проводник на агресивната политика на ердоган. това се случи вчера. крайно време е лидерите на европейските държави да осъзнаят истинската заплаха която представлява днешната нова турска неоосманистка политика и да се определят и да заемат своята страна в тази истинска война която се води на територията на европейския континент. няма повече време за политическо коректно говорене и няма повече време за заравяне на главите в пясъка. благодаря ви за вниманието. Господин Полчак е следващият оратор. Благодаря, е, госпожо председател. Тероризмът не познава границите. Е, той заплашва нашата свобода, нашия живот и противопоставя гражданите на политиците. Нуждаем се от юридически правни инструменти, за да можем да се справим с извършителите на тези ужасни престъпления. В това отношение се нуждаем от повече единство помежду си. Трябваме, необходими са ни силни защитни средства. на. Става дума за правни средства, с кои а, накажем а, ефективно всички а, извършители на терористични актове. А, само а, така бихме могли да а, постигнем а, по-добър резултат в нашата борба. Само така ще създадем малко повече спокойствие в Европа. Благодаря, господин председател. Господ... Господ... Все повече и повече се говори за сексуално насилие, упражнявано от е, миротворящ... ми... миропазващите войски на ООН. Но някои, някои страни обаче се, се опитват да го стрият наистина срамно е, че тези, които са най-уязвими, жените, децата в този свят, които всичко са загубили да бъдат насилени точно от тези, които би трябвало да ги защитават. Не, не, не, не, не, не, не, не може войници да искат от гладуващи деца а, да им предоставят секс услуги срещу храна. Трябва да действаме колективно и трябва да направим всичко възможно, за да бъдат прекратени тези абс, абс, не, неприемливи и отвратителни яв, явления. И всички извършители трябва да бъдат е, съдени и, и същевременно трябва да бъде оповестено на целия свят, че подобни насилия и явления няма да бъдат търпяни от международната общност. Госпожо председател, а, все още има а, проблеми, в, както знаете, в индустрията, стоманната индустрия в Обединеното кралство. Знаете, че Тата продава своите предприятия. Хиляди работни места ще бъдат закрити и ние губим сигурността и правителството в Обединеното кралство иска да бъде напълно единно и да дадем такъв единен отговор на всякакво ниво да стабилизираме индустрията и за а, работниците в сектора. Също да намалим разходите и енерги... цените на електроенергията. Имаме нужда от допълнителни а, инфраструктурни проекти. Знаете, че имаме нужда от стомана. Нека да защитим нашата такава и призовавам правителството да изгради дългосрочен план за стоманената индустрия в Обединеното кралство и да ни защити от ефтината китайска стомана. Благодаря. Следващият госпожа Китон, Киртон Дарлинг. Благодаря, госпожо председател. Хубаво би било да се предприемат по-ефективни мерки за защита на търговията. Трябва да имаме предвид, е, че така и така европейската економика е засегната от до, кризата, която продължава вече много години. И сега настъпва нова опасност. Заливат ни дъмпингови стоки. Много от, от населението на Европейския съюз всъщност би подкрепило такива мерки. Но ето, че включително и Великобритания пречи на предприемането на по-ефективни търговски защитни инструменти но, европейският, е, но е, британският парламент е, настоя пред Дейвид Камерън да защити нашите стоки и европейската економика по-надежно. Дами и господа, всяка страна има, има право да защитава своята териториална интегритет, своята независимост, но без обаче да потъпква изконните права на своето население. Е, свободата на словото и свободата на израза са от основните права. през февруари тази латвийски журналист беше е, осъден на 6 месеца тъмничен е, затвор. Преди месец лат, латвийският пар, парламент измени закон, законите, като а, включи санкции срещ, срещу а, шигичките с неподходящо съдържание. Моят, моята, моята, моята страна върши срамни неща, дами и господа депутати. Благодаря ви за вниманието. Това беше нашия, нашият последен оратор. Утре продължаваме нашето заседание от 9 часа до 23 часа. Можете да видите дневния ред на утрешното заседание на веб страницата